So, uh, ladies, uh, ladies and gentlemen, dear, dear colleagues, uh, we have. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we have a very. Uh, very good... Уважаеми uh, колеги, Дневният ни ред е доста дълъг и за това трябва да започнем на време. Датски, шведски, полски, латвийски няма да има превод от тези езици. Виждате дневния ред. Ако някой няма възражение, ще го приемем така, как, както е представен. Сега трябва да направим един избор, да изберем господин Слоча. Той е депутат на Европейския парламент и е а, напуснал тази своя позиция. Той предлага да бъде заместен господин Луциан Ламбрашан. Ако няма някакви възражения, предлагам да, при, да гласуваме за а, господин Луциан. Искам да ви питам, а, има ли други кандидати? Няма. Значи сте съгласни и предлагам да а, направим гласуването чрез ръкопляскане. Аз поздравявам нашият нов заместник-председател. möchte ich äh, das äh, daran erinnern. Искам да ви напомня, че сме предвидели посещение на Европейската агенция по отбраната на 18 марта четвъртък в 9 часа и 30 минути ще се състои в Брюксел и ще се радвам, ако възможно най-голям брой колеги вземат участие, тъй като съвместната работа с подкомисията по отбрана и агенцията, Европейската агенция по отбрана е много добра и трябва така да продължим съвместното си сътрудничество. На 30 марта е последното ни заседание. В края на това заседание ще има работна група за статута и положението на отбранителните сили в Европейския съюз. По същото време, както знаете, този законодателен период за мен лично ще бъде последния и по тези две причини в края на следващото заседание а, ще ви поканя на а, прощално празненство, което ще се състои в края на заседанието. Имам удоволствие да ви представя госпожа Катерина Секвенсова, председател на работната група Износ на конвенционално оръжие. 45 минути ще бъде обмяната на мнение за относно прилагането на кодекса за поведение при използването на военни оръжия. беше изготвена една обща позиция и този кодекс на поведение ще бъде задължителен за всички държави членки. Аз се радвам, че го постигнахме. И на второ място искам да кажа относно договората за износа на оръжие ще бъде подкрепен от нас и това е следващата цел, която стои пред нас. Уважаеми и колеги, има редица въпроси, които трябва да бъдат разяснени. Въпроси към господа Манева, която в миналото беше докладчик относно кодекса за поведение. И госпожа Секвенсова, имате думата. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, благодаря ви много, господин председател. Добре дошли, скъпи колеги и скъпи членове на Европейския парламент. Първо бих искал да ви благодаря за това, че ме поканихте да участвам във вашето заседание. Много се радвам, че мога да, да, да участвам в заседание на съвместно заседание на Комисията по отбрана и КОАРМ. От господин Жан-Клод Бренер, който беше моят предшественик, се срещна с вас на 8 декември 2008 години. Аз бих искала да ви представя тематична информацията, която се е получила междувременно, а не по хронологичен първо. Първо, някои информации относно приемането на общата, пози... на общата позиция на 8 декември 2008 година относно общите правила т.е. приемането на кодекса на поведението, което се превърна в обща позиция. Е, общата позиция е законообвързващ инструмент относно износа на оръжие и съответните държави членки трябва да се съобразяват с критериите, залегнали в член 2. Член 2 или критериите по-скоро, включени в член 2, всъщност при, при повтарят тези критерии, залегнали в кодекста за поведение. Има обаче някои промени, които са изяснени, които са задълбочени в общата позиция и по-специално бих искала да подчертая някои от разликите. Например, критерий номер 2 в е, този, в този критерий ясно се позоваваме на международното хуманитарно право. А подоб, подобно изискване не беше залегнало в, поведение, в кодекса за поведението. В препоръките в ще, ще като знаете, Корме из, издал също така нещо като пътев, пътеводител, в който са включени и общата позиция и кодекса за поведение. А държавите членки пред, предприемат стъпки да въведат, да хармонизират техното национално законодателство с общата позиция, някои трети. трет, трети страни също са съобщили, че желаят да предприемат мерки в, а, и да бъдат в да, да предприемат мерки, които да бъдат в линията на а, общата позиция. Държ, държавите, всичко това има за цел да държавите членки да вземат предпазни мерки за превенция а, срещу всякакви военни действия или всякакви действия, които биха довели до нестабилност в регионален план. По този начин се засилва и доверието на Европейския съюз в а, тази област и, под, и тези мерки имат за цел също така да улеснят приложението на, международното, на международния договор в тази област. Както знаете, Европейския съюз и отделните държави членки под, под, подкрепят а, а, приложението на договори. Отделните държавни, държавни, държави членки са предприели мерки за а, а, подпомагане постигането на тази цел. Както, както знаете, се, засто, се застоя заседание на работна група в е, Нью Йорк е, и мога да ви кажа, че резултатите от работата на тази работна група са много е, вдъх, вдъхващи и надежда. Благодаря Благодарение на доброто председателство, на посланник Моритан, можахме да се споразумееме по дневен ред още първия ден, а в продължение на цялата седмица обсъдихме по съдържание нещата, свързани с ролята, целта, параметрите и е, обхвата на международно споразумение. Стана ясно, че държавите членки всъщност падат към три категории. Едните държави членки е, подкрепят е, подобен договор да бъде така, подобен договор водещ е, сила да бъде Европейски съюз. Втора е, група биха искали е, Обединените нации да играят по-важна роля и една трета група са на особено мнение и както има и държави, които се противопоставят за е, подписването на, подо, на подобен договор, като Пакистан и други. Съединените щати по принцип бяха против създаването на работна група, която да обсъжда по същество въпроси, но междувременно знаете, че настъпиха промени в ръководството на Съединените щати, така че не знаем още каква ще е позицията на новата администрация на САЩ и очакваме предпазливо да видим какво ще стане. По време на седмицата, по време на дискусиите в Нью Йорк Um не можахме да изясним позициите на всички, по-специално на онези е, държави членки, които не бяха представени на заседание на експерти през 2008 година. Тази година заседанието беше в по-друг формат, по-разширен формат. Имаше две заседания и Работната група взе, да си, взе решение не, е, да продължи дискусиите. Това не значи, че е, дискусиите ще продължат вечно, но за сега отваряме отворена врата. Трябва да, да ви съобща, че на 18 декември съвета прие решение за изработване на проекта за договор. Първото заседание се състоя в Женева през февруари и целта беше да се информират постоянните мисии, делегации, пред, какви ще бъдат бъдещите дейности на работната група и че Европе, Европейския съюз работи по пилотен проект за, създав... за изработване на подобен договор. В качеството си на съпредседатели ние ще участваме в е, всички форуми, включително и е, при откриването ще бъде е, направено поздравление. Предвиждаме организирането на 6 регионални семинара, два в Африка, един в Средния, Близкия изток, един в Латинска Америка и Карибския басейн, един в Тихоокеанския регион и един в е, Европа, както и допълнителни мероприятия е, в, в рамките на е, заседанието на първи комитет в Нью Йорк, както и семинар, който ще обобщи заключенията от е, организирането и провеждането на този проект. Целта е държавите членки на ОНЕ, гражданското общество и представителите на, на заинтересованите производители да бъдат наясно с целите, е, които ще залегнат в е, международния договор и да се, прояве, да се проведе диалог между различните заинтересовани страни, както и да бъдат обсъдени различните му аспекти. Както казах, Проекта има за цел да организира дискусии и обмен на мнения между всички е, заинтересовани страни, като по, същи, по, по този начин се появлее, повлияе и на държавите, които също не проявяват достатъчен интерес към подобен договор. Сега няколко думи за останалите приоритети по време на чешкото председателство. Както вече казах, постигнахме обща позиция. Изработили сме един двугодишен проект кой, по силата на който се организират различни семинари в различни части на света. През декември 2008 година подобен семинар беше организиран в Рабат. Там имаше представители на различни държави от Магреба, бяха представители на Министерства на външните работи, на Министерствата на отбраната. За пръв път Европейския съюз организира подобен семинар, на който бяха представени страните от Северна Африка. И за разлика. Единствено е, имаше ниско представителство от страна на Египет. Е, дори либийците бяха представени от делегацията си в е, Нью Йорк. Бяха представени различни е, тези мотивации за изработването на международен е, договор. както и за повече обмен на информация между е, страните производителки, износителки и транзитните страни с цел да няма регионално натрупване на конвенционални и оръжие. По време на чешкото председателство ще се проведат два семинара. Единия през края на април в Киев. Това ще бъде първия от порода си семинар на, за предназначен за Украина и където ще се обсъждат проблеми, свързани с контрола на износа на оръжие. Втория семинар ще се проведе в Тирана. В него ще участват представители на държавите от Западните Балкани. И ако си спомняте, миналата година през май един семинар беше организиран по време на словенското председателство. И по време на шведското председателство ще се организира семинар за Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия и Молдова, който ще се състои в Тбилиси. и Смятаме, че по време на шведското председателство на основата на постигнатия опит ще има евентуално предложение за подновяване на този план. През на 13 януари в Прага беше проведено едно неформално заседание относно целите на един евентуален международен договор. Знаете, че всяко председателство започва а, своето председателство чрез провеждане на неформален семинар. И както казах, нашия беше в Прага в началото на януари. Е, продължаваме съвместната работа с партньорите си, т.е. вие, пред, е, членовете на комисията, подкомисията за отбрана, ще продължим е, също така и традицията с неформални заседания с неправителствените организации. Подобен семинар ще бъде организиран и в края на юни. Също така ще продължиме и заседанията на тройката. За сега сме организирали заседание на тройката с Русия и Норвегия. Много е интересно да обсъдиме е, гледната точка на Русия и нашата гледна точка относно един е, международен е, договор. Как като са проведените дискусии с Норвегия, бяха проведени в един така много приятелски дух, тъй като знаете, че Норвегия е, е приела е, доброволно кодекса на поведение. ще се проведат заседания на тройката с Канада и с Украина в, в рамките на а, препоръките и поетите ангажименти от Васенар. А, споменавам е, Васенар, защото там е, бе взето решение и Кипър да, да участва, т.е. всички държави членки на Европейския съюз да могат да бъдат е, част от този процес. Що се отнася до годишния доклад, той е от ключово значение Държавите членки се опитват да хармонизират начините за докладване и да подобряват да, по прозрачността по принцип. Надяваме се, че 11-я до годишен доклад ще може да бъде изработен до началото на есента, като очакваме все още данните, които постъпват от държавите членки. Също така имаме, трябва да усъвремениме е, съвместния е, военен регистр на Европейския съюз. Това също е един ангажимент поет в рамките на васенарските е, изисквания. Бих искал също така да да споменеме, че следиме отблизо напредъка на директивата относно упростяването процедурите за трансфер на чувствителни продукти и и работиме по начин за улесня, по, по улесняването а, на транспонирането на а, тази директива в националните. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господина Флюга. Благодаря. В началото бих желал малко повече вдъхновение от ваша страна и се зарадвах, че вие сте толкова въодушевена, че ам, кодексът за, на поведение ще бъде задължителен, но за това се борим от много дълго време. Радваме се, че постигнахме една единна позиция в Европейския парламент. И според мен може с повече въодушевление да се е, съобщи това нещо. начинът ми на действие не е толкова ентусиазиран, както може би би ви се искало. Но аз все пак съм въодушевен от този факт. Сега стигаме до проблема с прилагането му. Затова ще задам два въпроса, които са свързани с конкретното а, изпълнение. Не знам дали може да се направи възоснова на а, опис, описване на един, един конкретен износ на оръжие. По какъв начин ще изглежда този кодекс на поведение? Европейските държави доставят изнасят оръжия и по време на последните войни, които имахме войната в Грузия и войната в Газа. Въпреки и, и тогава Грузия получи много голямо количество оръжия от Европейския съюз. Може ли а, кодексът на поведение да забранява такъв износ или поне да, а, да има ограничен износ или точно да се знае кой точно е изнесе оръжието и какви оръжия са били това? Необходимо е а, да дискутираме този въпрос конкретно. Поне в области, а, в война и в кризисни региони трябва да бъдем много внимателни, да не допускаме такива неща. Благодаря ви. Uh, <laughs> благодаря, господин председател. Много се радвам от постигнатото и искам да благодаря на френското председателство, което допринесе за това положително развитие по отношение на кодекса за поведение. Постигнахме една обща позиция той да стане задължителен, закон, законно задължителен. И това е увенчава един дългогодишен успех. Смятам, че френското председателство допринесе много да се случи тази промяна и аз много често а, обвинявах фрес, френското правителство, че то препятства тази промяна и сега французите заслужават а, похвала за тази промяна. Знам, че в началото на пред, тяхното председателство те не бяха много ентусиазирани по отношение на бялата книга публикувана от Френското министерство на отбраната малко преди тяхното председателство. И те въобще не искаха да повдигат този въпрос с кодекса за поведение и разглеждаха износа на оръжие като всеки друг износ. И смятам, че е много хубаво, че ние в, тук в този парламента допринесахме също, потикнахме френското председателство да осъществи тази промяна. Благодарна съм също на представителката на работната група към Комитета за конвенционалните оръжия КОАРМ, които допринесаха много за подготовката на договора за търговия с оръжия а, мисля, че ние не трябва да бъдем пасивни, когато се обсъждат подобни въпроси. А, смятаме, че ще има голяма промяна също в позицията на Съединените щати след смяната на администрацията, идването на президента Обама. И е, смятам, че ние също можем да им помогнем да променят своята позиция. Бих искала да попитам, можете ли да опишете напредъка на държавите членки в транспонирането на разпоредбите на тази обща позиция? Имате ли някаква представа от това, докъде са стигнали. Знаем, че в момента тази обща позиция, кодекса за поведение ще бъде, трябва да бъде транспониран в националното законодателство, за да може държавите да адаптират своите процедури, защото, както казах, това вече става задължително и може би представителите на комисията. Имаме, има ли тук представител на комисията? Сега, след като съвета и комисията продоляха различията по този въпрос и Кодекса на поведение е вече общоприет от институциите. Замеряват ли съвет и комисията да насърчават инициативи за предотвратяване на продажбата на малки оръжия и леки въоръжения, по-специално в Африка, в рамките на а, а, програмите на ПРООН в Африка. В а, а, общата асамблея на ЕСАКТБ е, е, беше прият един доклад, в който се оценява именно въздействието, ролята, последиците на а, малките оръжия, въоръжения, в, в, в, в препятствията, които те издигат пред развитието и беше подчертано единодушно, че е много важно Европейския съюз да подкрепи акциите, инициативите в Африка, в страните от АКТБ, за да се ограничи търговията с малко и леки въоръжения. Благодаря. Имаме още двама колеги, които ще се изкажат и след това ще приключим с списъка за изказващите се. Нямаме много време днес и за това трябва да действаме по-бързо. Господин Румева има думата. Thank you. Uh, I first of all have to apologize. Благодаря ви. Искам да се извина, че закъснях, но бях попаднах в задръстване, така че не можах да изслушам първоначалните ви обяснения, но искам да се възползвам от възможността да ви благодаря за това, че дойдохте да ви задам три въпроси. Първо, много се радваме, че бе прията обща позиция. Това е нещо, за което ние се бориме отдавна и въпросът ми е конкретно. До къде сме стигнали с усъвършенстване на критериите и как ще е, изпълним тази обща позиция, как ще я приложим с цел сегашните перспективи. Второ, Израел и мерките, които ще се вземат за дестабилизиране на, срещу дестабилизиране на региона и предвид на сегашното положение, защото знаете, че в миналото много държави, много държави членки е, предоставяха оръжие на израелското правителство, но не само на него. И трето, а, международния договор за търговия на оръжие. Много се радваме, че е започнала работа в рамките на ОНЕ. И какво мислите по въпроса? Как, какви са перспективите по относно работата, която извършва ОНЕ в тази област. И на последно място, какво е влиянието на търговете, обще, обществените поръчки и как, какво влияние има това за развитието на вътрешния пазар? Защото в крайна сметка Смятаме, че до сега нещата не бяха организирани е, ефек, ефективно и смятам, че трябва да имаме много по-ефективен подход за организиране на обществените поръчки в тази област. Госпожа Берима, има думата. Благодаря за информацията. Два въпроса. Единия се отнася до доставки на оръжия от Германия за Пакистан. Миналата година зададох въпрос към света как, каква оценка ще донесе каква оценка ще се даде на това. Тогава нямаше все още кодекса на поведението. Не е направено искане за разрешаване за износ на оръжие до Пакистан през миналата година. Сега ако кодекса на поведението призна за оръжие беше пред, това ще е един пробив. Относно авиационната линия, която беше въведена, тя ще е, е, има много положителен ефект от ваша страна. Има ли някакъв анализ, има ли някакви документи, има ли някакво проучване? Е, дали това ще е един инструмент, който ще се използва за нелегален пренос на оръжие по море, например. И сега приключваме с изказващите се и давам думата на госпожа Секвенсова. Um, Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Някои от тях така покривате ни и същи аспекти, така че ще, ще се опитам да отговоря на въпросите един по един. Първо, кодекса за поведение, който всъщност вече не е кодекс за поведение, а е обща позиция, но ние просто така сме свикнали да а, го наричам. Всъщност, както казах, той вече е станал обща позиция, но още когато съществуваше под формата на Кодекс за поведение. Още тогава всички държави членки направиха един а, преглед и оценка на разрешителните за износ в светлината на критериите, залегнали в а, този а, кодекс за, за да видят дали трябва да въведат някакви мерки за затягане или за разширяване обхвата, като се включи и аспекта международно но хуманитарно право, но не бих искала да бъда ни, нито прекален, прекален оптимист, нито прекалено прекалено черногледа, но в крайна сметка мисля, че нещата няма че толкова да се променят от това, че кодекса се превърне в обща позиция. Както казах, вече да държавите членки прав, вече организираха и ще продължават да оценяват е, обхвата на разрешителните си за износ в светлината на критериите. Както казах в началото на годината на неформалното заседание и после на формалното заседание в Прага. Нещата бяха обсъдени и някои държави членки отчетаха, че критериите вече са залегнали в националното законодателство, други, че още не са, а трети че ще въведат изменения в законодателството си, изменения до допълнения, които да бъдат в духа на общата позиция. Надяваме се, че в скоро време ще бъде приета и директивата. Не, знам, не мога да кажа как, какви са сроковете за различните страни, но но при всички случаи ни, ние непрекъснато събираме информация подобно на, с същите мерки, които използвахме, когато се прилагаше общата позиция по брокер. Това е относно приложението и хармонизирането и транспорнирането на общата позиция в националното законодателство се отнася до Газа, Грузия. Да, те, знам, че тези, тези региони са от голям интерес, специално за вас и за всички държави членки. Знаете, че на всяко, на всяко заседание се изказват всички а, присъстващи. избираме дадени региони и всяка държава членка споделя своя опит за отношения с тези региони. През последните 6 месеца и Грузия и Израел бяха обект на обсъждания. Грузия през септември след конфликта състоял се през август. Подхода към Грузия е, е следния. Практически всички държави членки са замразили износа на оръжия към Грузия. Що се отнася до Израел, е, обсъждахме Израел по време на заседанието през февруари все още някои държави, някои държави членки продължават да изнасят оръжие в Израел. Това ще бъде е отчетено в годишния доклад. Други държави членки са замразили износа си на оръжие към Израел. А, а, трети преразглеждат разрешителните си в светлината на събитията в Газа в момента. Що се отнася до договора за търговия и Съединените щати. Това е един много важен проблем, много важен въпрос. Защото в Нью Йорк ще, ще провеждаме редица а преговори, разговори, по-специално с представители на колебаещите се страни. И един от, разбира се, от основните, от ключовите разговори ще бъдат с Съединените щати, но тройката проведе разговори през февруари, малко след влизането в длъжност на новата американска администрация. И все още не, не, не беше ясна позицията, позиция, не беше ясна позицията на новата администрация по въпроса за този договор, но мисля, че трябва да бъдем е, предпазливо, предпазливи и оптимисти да не, да не разчитаме прекалено много, но при всички случаи е, американската администрация преразглежда позицията си. Но ние в никакъв случай не бихме е, се съгласили за е, намаляване или за ограничаване на критериите. Ние винаги сме заявявали, че няма да се съгласиме с един международен договор, който в който критериите няма да бъдат достатъчно строги. Ние сме се споразумяли с, за едни стандарти, дори даже в някои страни прилагат по-високи стандарти. Разбира се, отчитаме е, значимостта на американската позиция и за това ще продължим диалога с американската администрация. Е, не само с е, като Европейски съюз, а и на двустранна основа на различните държави членки активно водат разговори с американската страна по въпроса. Боя се, че може би не съм била достатъчно а, ясна относно външния и вътрешния пазар и, и а, обществените поръчки. Просто не знам какво да ви отговоря, пък може би не да доразбрах вашия въпрос. Yeah. Yeah, on the On the small arms and light weapons. Относно малките оръжия, леките оръжия и АКТБ, АТКБ. Няма по-специални критерии за износ към страните от АТКБ. Просто се прилагат и общоприятите критерии. Не, става дума за борба с е, е, незаконната търговия. Да. Мисля, че тук, тук също. Има. Реш, ре, ре, е, значи, с решението на съвета, както казах, ще се организират 6 семинара, два от тях в Африка. Първия ще се проведе в Дакар. За, за Западна Африка, но не и за Източна Африка. Де, т.е. в него ще участва страните от Западна Африка. И той ще Значи от една страна този, този семинар ще очертае така като една рамка. И ние просто искаме да има е, така по-специфични теми за различните региони. В Дакар ще се обсъждат точно проблемите на малките и леките оръжия. Благодаря. Приключихме с списъка за изказващите. Си искам да ви благодаря за този доклад точно сред ужасните събития в Германия, на които станахме свидетели с масовото, масови разстрел на ученици и учители в едно училище. Трябва да се зададат правила, които трябва да бъдат спазвани, да се спазват и съществуващите правила и да се подобрят съществуващите правила. В тази посока сме направили една важна крачка напред. Следващата крачка е подписването на това, на този договор за търговия с оръжия. Благодаря ви много успех и ви благодаря за а, вашето посещение при нас. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Госпожа Клорану, Клод Франс Арно. Тя изяви желание да говори пред нас днес. Има две теми. Едната е за чат, а другата е механизмът Атена. Äh, Искам да използвам възможността е, знам, че ме разбирате, защото говорите много добре немски. Искам да използвам тази възможност да докладвам за едно посещение в чат, което направих миналата седмица с външния му министр Кошне ни предложи а, да използваме правителствения самолет на а, Франция Имаше европейски депутати, господинът Паско, Ларец, аз също а, участвах, двама френски депутати. Аз знам, че това посещение е, беше кратко, но с голямо присъствие от страна на Европейския съюз. Искам да изкажа моето мнение и моите изводи от това посещение. Тази операция в ЧАТ, след Босна и Херцеговина е най-голямата операция, която Европейския парламент е провел в рамките на ЕСПО на ЕПСО, извинявайте, Европейската политика за сигурност и отбрана. Е, Ирландия, Полша, Австрия е, взеха участие в тази мисия. Е, Русия също беше там като трета страна. Имаше четири хеликоптера. По време на тази операция беше убит господин Жан Пола. Той беше представител от страна на държавите членки. Штабът в Моневерля го посетихме и говорихме с генерал Гаваша на място. Но а, командирът беше ирландец. Искам просто да покажа, че това е една международна операция, която беше проведена и че тази мисия протече много добре. Като цяло имахме възможност да посещим, посетим лагер за беженци, имахме и възможност да, а, да посетим лагер за, а, с прогонени от Дарфур а, както и да посетим и прогон, прогонените от а, чат. Чрез тази операция положението със сигурността беше подобрено. При прогоните от чат ни направи впечатление колко много от тях успяха да се върнат в селата. Единия брой беше 50 хиляди, другия брой беше 10 хиляди, които са, са се върнали в, по селата си. ситуацията беше много сложна и има много прогонени, които оказват ние се чувстваме абсолютно сигурни. И те се връщат за да си съберат реколтата. И след това отново да се върнат в лагера тъй като а, лагерът като място а, е много сигурен. И хората не се чувстват достатъчно сигурни, за да се върнат по селата си. В тази насока трябва да се направят някои неща. А, имаше, а, е, логистиката беше много добре организирана а, с, по преместването на войските там и по тяхното обезпечаване с храни и продукти. А, беше установен контакт с местното население, което е един положителен фактор. Процесът на разпределение на войските беше бавен. А, трябваше да се изчака материалата, който беше снабден чрез хеликоптери. В бъдещето трябва а, да поработим и да се занимаем с а, този проблем. В момента положението в Дърфур не можехме да кажем, че са дошли нови бежанци от Дърфур, но фактът, че президентът на Судан е забранил на неправителствените организации да да работят, а, това означава, че а, трябва да работим в тази посока. Има доста неща, които трябва да свършат от свършат обединените нации. Има войници от Франция, от Ирландия и от други а, нации и те са под командването на ООН. А, те а, си свалиха шапката а, и се я сложиха в джоба, от друга, другия джоб вадят другата шапка и я слагат. А, това е, е едно действие, което те го правят вече автоматично. Стана въпрос за господин er той подчерта, че поемането на отговорност функционира и в двете посоки. От една страна в Косово, където е мисията е поета от Европейския съюз и от другата страна в чата мисията беше поета от тях и той спомена възможността при бъдеще операции да се помисли а, когато при някакво внезапно събитие да се а, е, изпрати а, да се спратят войници на Европейския съюз и след това на Обединените нации. За нас особено интересен е въпросът с финансирането, как функционира механизмът Атена. Не може да поеме цялата тежест този механизъм Атена не трябва да е несправедлив към държавите членки. Аз много се радвам за предстоящата дискусия, защото тя ще има голямо въздействие върху бъдещите ни действия и ви давам думата, госпожо Арнолд. Благодаря, господин председател. Вие много добре направихте равносметка на операцията, защото присъствахме на предава... присъствахте на предаването и на мисията на ООН. Аз само ще добавя към тази равносметка а, по отношение на тези, които подготвиха и планираха тази операция. Ако си спомняте, първоначалната цел на операцията беше да се прилагат резолюциите на съвета за сигурност на Обединените нации, за да се избегне влушаване на положението поради събитията в Дърфур. Целта беше също да се позволи на ООН да разположи митите си за подготовка на жандармерията, което стана. По отношение на сигурността, вие сам, господин председател, описахте подобряването на ситуацията. Разбира се, това не е кой знае колко впечатляващо и окончателно подобряване, има редица проблеми, както и вие казахте, свързани с и селените лица и бежанците и тяхната възможност да се завърнат в родните си села, но най-общо подобрението се признава от неправителствените организации, от агенците на ООН, както и вие сте установили. Факта, че можахме да прехвърлим мисията от Европейския съюз към Обединените нации, преди, само преди година изглеждаше доста проблематичен, защото тогава а, властите в чат и партньорите ни в региона а, не беше сигурно, гледаха положително поемането, не гледаха положително на поемането на мисията от ООН. И сега това стана възможно, защото нашата мисия показа, че е, тя може да допринесе за добро развитие в чат. И именно това позволи положителното развитие и доброто приемане на мисията на ОНЕ от властите е, в чат и партньорите в е, региона. Това се дължи също на положителното възприятие от страна на населението на силите. И дължи много това на генерал, наш генерал Галаси и на всички водици, които, войници, които поемаха много рискове. И на всички командващи също така възможността на ООН е да поеме мисията съвсем не беше очевидна и решаващ фактор се оказа, че повечето държави членки, които участваха в нашата в операцията на Европейския съюз, приеха да продължат да участват под гидата на ООН. Както казах, беше трудно за ООН е да събере достатъчно участници сред европейските държави и е, беше много положителен факт е, това, че европейските държави, участвали в ЕФОР, бяха съгласни да продължат под егидата на ООН. И това позволи на международната организация да поеме мисията. Разбира се, мисията продължава, трябва да е, оставим е, международни сили е, в регион и в Чад и целият регион продължава да има много рискове и заплахи. За това е необходимо присъствието на международни сили. Бих искала да подчертая и друг елемент, който изигра роля за успеха. Това е факта, че тази операция беше чисто европейска, имаше много голямо френско участие в операцията, но има и ирландски контингент, с ирландски командващ. И това е най-многобройната операция, в която участват най-голям брой държави членки в абсолютно чужд за тях и много тежък регион. За първи път в рамките на тази операция участваха и командващи, руски контингент с руски командващи. Това беше плод на дълги и трудни преговори, но резултата е на лице. Имаме четири хеликоптера от Русия и те спазват, всички участващи от Русия спазват правилата на нашата командна верига. Участват също малки контингенти от Албания и Хърватска. Друг важен елемент в тази операция това е, е всеобхватния обход. От самото начало на е, опер, е, операциите, осъществявани от Европейския съюз, е, ние се опитваме това да не са чисто военни операции, а да, бъдат, е, да преследват също административни и политически цели, за да и се използва целият инструментариум на Европейския съюз. И в рамките на тази конкретна операция, още от самото начало, ние работихме съвместно с комисията и първата мисия за оценка в чат включваше колеги от комисията, и представители на секретарията на съвета, както и на генералния щаб. И още от самото начало беше определено какво полезно можем да свършим с европейските инструменти по време на цялата а, м, операция с представителя на ЕХО, това е хуманитарната помощ на Европейския съюз и е с всички а, неправителствени организации, успяхме да гарантираме условия, в които всеки да изпълнява своите задачи, без да си пречим. А, комисията е, ЦЗЕ с развитието а, с цел да подобри условията в родните села, от които бяха изселени лица, за да може да са на лице всички условия за тяхното завръщане. И колегите от комисията заделиха средства за подкрепа на дейностите на мисията на ООН за Централно Африканската република и Чад, Миноркат, която допълваше усилията в затова при всяка операция, както виждате, се опитваме да постигнем все по-добре сътрудничество с различните актьори от международната общност, които са ангажирани съответно в дадения регион. Според мен това са съществените характеристики на тази операция – вие споменахте полуките, господин председател. Естествено, че ще извлечем полуки. Самата е, операция вече се основаваше на извлечените полуки от предишните операции и от сътрудничеството с ООН по време на операцията в Конго. Но естествено ще продължим да анализираме постигнатото опита и да извличаме полки. Споменахте е, също е, и факта, че Ален Леруа е направил паралел между несиметричното прехвърляне на е, е, ръководството на дадена операция. Е, е един път Европейския съюз пое мисия от ООН, тук в частта на обратното мисля, че нашето сътрудничество с ООН е за пример, защото не е толкова институционално, а колкото прагматично. Няма кой знае колко много документи, които да уреждат това сътрудничество. Има политически декларации, декларациите прети от италианското и немското председателство в Европейския съюз и декларацията на ОНЕ, но ежедневната работа в рамките на операциите – е много резултат на първата съвместна операция беше Артемида в Конго. Когато вълненията там бяха стигнали до връхната си точка и в рамките на това сътрудничество ние всъщност си набелязваме приоритетите в зависимост от това, което е необходимо. Ами, операцията в, в чат засили взаимното доверие и увереността, че ние се допълваме и можем много полезно да си взаимодействаме. Разбира се, имаше и бойна група за бързо реагиране, ако се наложеше, която имаше и хуманитарни задачи. И иска, сега ли да кажем за Атена или после? Може, може би е след. Благодаря ви а, за вашето изказване. Това сътрудничество с ООН е нещо, което със сигурност трябва да бъде доразвито. Аз говорих с Арнуа, който подчерта, че а, организацията трябва да е различна, тъй като ООН имат повече от 100 000 войници. По принцип за различните видове операции. От една страна много малък секретарят, който да ръководи тези операции и за това е необходимо а, при ООН да се предоставя много а, голяма степен на да се предават правомощия на командващите на а, място и това е една много голяма разлика между двете организации. Втория въпрос е европейските а, войниците на Европейския съюз, които работят за ООН. Броят не си го спомням, но той каза, че до сега техният дял е бил 1% в операциите на ООН. Това е Сега след а, поемането има едно уве... двойно увеличение. Това значи, че техния процент ще се увеличи. И това е един въпрос, по който също трябва да помислим. Господин Фюля има думата. Благодаря. Благодаря ви за вашият доклад, за това специално пътуване. Ако сме а, искренени към друг, не можем да кажем, че а, действието е било голям успех или провал. То беше нещо по, по средата. Имаше а, много мнения и е, сега, след като мисията е приключила, можем да се опитаме да направим една равносметка, без да правим някаква реклама, да кажем какво е протекло там и как, по какъв начин е протекло там. Е, в началото, когато е, ОЙФОР беше стациониран, беше увеличен броя на нападенията – срещу хуманитарните организации от страна на възстанниците. По-късно отново имаше едно равновесие и в, по време на тази мисия имаше един феномен, за който искам да дадете вашата оценка. Една държава членка, а именно Франция, пар, паралелно е стационирала свои собствени войски на място паралелно с ЕОФОР. Това е един сериозен проблем, тъй като не е било ясно ка, кой управлява, кой командва и така нататък. Моят въпрос в тази връзка е при такива бъдещи мисии така ли също ще процедираме да има паралелни мисии на, на отделни държави членки? и Дали това е от помощ? Защото в този случай а, политическите интереси на тези две мисии са съвсем различни. Има конкретно споразумение между, Фран... между Франция и... и чатския диктатор. Това са а, съвсем различни политически позиции. Ясно е, че а, и тези мисии се противопоставят една на друга. Това, което би ме интересувало, е следното. Вие казахте, че повечето държави членки ще а, вземат участие в мисията. Някои от тях ще се отеглят от тази мисия. Кои ще са те? И кои държави членки ще останат на място? А, Погледнах а, глава 7 за мисията и вътре стои. В източен чат трябва да се предприемат всички необходими мерки за повишаване на сигурността в региона. Всички мерки. А, глава 7. Седма. Това означава вклю... дали са включени офензивни нападения срещу възстаниците. Според тези думи е, това може да е част от мандата на ОНЕ, което според мен ще представлява голям проблем. Тази мисия в Судан и в е, Дарфур и сега от вчера а, е, има Миноград 2. Има ли, как ще, се, а, как ще протече сътрудничеството между две? За тази мисия беше използвано GMDS, тази нова система. Um тя доставя съответната информация на място. Това ще ме интересува, ако, ако е, е така. И каква е а, позицията на комисията, дали тя споделя това становище. Това е много любопитно и ако е така, искам допълнителна информация по въпроса. Последна тема. Австрия. В Комисията за развитие получи съгласие а, да а, окаже помощ в чат под формата на а, хуманитарна помощ. тъй като за мен това според мен е проблем, защото не може да има а, два типа организация на едно и също място. Има ли позиция от страна на Европейския съюз и дали държавите членки, други държави членки са опитали да вземат участие? Това ще е една специална форма на помощ, на хуманитарна помощ и на помощ за развитие на района. И как това ще се съчетае с военна мисия? и как ще бъдат разпределени средствата. Средства за хуманитарна помощ и средства за а, военни цели. Чрез тази мисия нищо не беше а, подобрено. някои от опозиционните лидери са в а, затвора. Извънредно положение е <clears throat> в момента в региона. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Гомеш има думата. Искам <clears throat> да ви поздравя за успеха на мисията, която беше много важна, особено защото имаше огромни проблеми преди започването й. Макар, че беше чисто европейска мисия, редица редави членки не искаха да участват. А имаше нужда от подобна мисия, защото целта беше да се стабилизира една държава, силно засегната от конфликта в съседните на дърфут държави в Судан. И според мен бяха необходими неимоверни усилия от логистична гледна точка, които дадаха резултат. И мисля, че мисията успя важно беше, че беше прехвърлена и на ООН в предвидения срок. В самото начало не беше толкова сигурно как ще стане прехвърлянето и според мен това беше наистина успех. Що се отнася до сътрудничеството с неправителствените организации и с гражданите на Чад, мисля, че то постигна много положителни резултати и позволи тази мисия да изиграе роля за политическата стабилизация в региона и за е, гарантиране на работата, хуманитарните задачи на неправителствените организации, които се занимаваха с беженците в Чад. Освен това, това присъствието на ЕФОР изигра роля за стабилизацията на Чад, макар че, както знаем, ситуацията там си остава сложна. Бих искала да ви поми, попитам при така ясната връзка между случващото се в Чад и конфликта в Дарфур – който конфликта отново се осложнява поради действията на суданските власти в реакция на а, решенията на Международния наказателен съд да бъде обвинен президент Омар Башир във военни престъпления и подобни престъпни действия спрямо народа на Дарфур? Как виждате развитието на нещата? Има ли вече реакции сред многонационалните сили, които са разположени там? Смятате ли, че представителите на ООН, които приеха от Европейския съюз. Мисията отчитат последиците на това решение на Международния наказателен съд в региона, включително и в Чад. Благодаря. Първо ще се опитам да отговоря на въпросите на господин Флюгер. Положението в началото и увеличаването на нападенията. Да, стигнахме до момент, когато се оказа, че положението наистина е много трудно и всъщност това беше причината да бъдат разположени европейските войски. Имаше много силно напрежение, нападения на бунтовниците, още когато разполагахме е, войските, е, това беше отчетено и всички тези нападения, било на бунтовници, било на престъпни елементи, засягаха е, неправителствените организации и е, нашите сили. И очевидно е, че е, положението се подобри. Вие, както казахме, нито е катастрофа, нито е кой знае какъв успех, но ако не бяхме там, ако нямаше сили на Европейския съюз, изключително нетрайното, напрегнато и сложно положение с колоните бунтовници, които се придвижваха по пътищата, със сигурност щеше да причини много по-сериозно положение за бежанците, за изселените лица и за хуманитарните организации. Сега по отношение на реакцията на Франция. Франция не е изпращала собствените си войници, след като бяха разположени вече ЕФОР. Франция си има присъствие в чат, за кое, което всички знаеха и което от логистична гледна точка частично помогна да се разгърнат и ефор. Така че Франция не е предприела а, достранни стъпки едновременно с Европейския съюз. Тя си имаше вече контингент разположен на място в чат и а, смятам, че политическата воля беше действието в отговор за прилагане на резолюцията на ОНЕ да бъде чисто европейски и много внимателно беше подбрана цялата командна верига и командващия операцията. Така че наистина операцията да бъде чисто европейска и да зачита всички параметри параметри, залегнали в мандата на силата, включително и изискванията за обективност, неутралност, които трудно се спазват от сили, които са нападани от бунтовници. Както ви казвам, те бяха. Всички тези критерии бяха спазвани. Редовно се следяха дейностите генерал нашът редовно се отчиташе пред различни инстанции в Брюксел и пак ще кажа всичките параметри на една чисто европейска операция бяха спазени. Сега ще премина директно до Джимис или Коперник, като беше наречен от комисията. Коперник е предвиден за а, цивилни операции, има аспекти на сигурността, но а, в сателитните снимки на операцията в час минаваха през сателитния център и смятам, че това е един от най-големите успехи на тази а, операция, защото за първи път разузнаването в сателитния център на Европейския съюз в Торехон предостави интегрирана информация с обощаваща данните от различни правителствени източници. Имаше споразумение с държавите членки. Предвиждат се допълнителни с Каймет и Космос и което позволява на този сателитен център да обобщава всякакви сведения от, разузнава, от разузнаването, които са а, абсолютно гарантирани и идват от правителствени източници. И в операцията в чат точно това използвахме. А, и този сателитен център къде, който има и в Монте Валериано и в Торехон, даваше инф, информация от сателитното разузнаване, което много допринесе за операцията. Възможно е Коперник да е, е използван по-скоро за хуманитарна помощ на е, бежанците. Ние тя, тясно работихме с, с комисията, за да видим дали някои аспекти на Коперникус може да, могат да бъдат използвани, но а, тази проблема беше използвана за, а, в подкрепа на военната операция. Това е абсолютно, мога да ви го заявя със сигурност. Пак повтарям, най-важното беше а, използването на сателитната информация дали е, мисията Миноркат е, може да направи нещо по смисъла на член 7 за срещу бунтовниците. Не разбирам въпроса, а ако бунтовници нападат мисията е, на о, Миноркат, мисля, че тя може да се позовава на се, член 7, защото бунтовниците не са политически опоненти, те са въоръжени лица и не бива да смесваме зачитането на политически процес, в което Европейския съюз се ангажира, за да гарантира зачитането на човешките права, диалога с опозицията, стабилизацията, но, но силите на Европейския съюз или на ООН могат, имат правото да реагират по съвсем друг начин, когато биват нападани от бунтовници. Що се отнесе до въпроса за участието на държавите членки, участвали в ЕФОР и в Миноркат, по-голямата част от силите на ЕФОР преминаха към мисията на ООН. Участваше се Австрия, Франция, Ирландия, Финландия, Русия, т.е. има и трети държави, които участват като партньори в ЕФОР. Някои държави, като Норвегия, с които непрекъснато преговаряхме по време на е, мисията на ЕФОР, е, предпочетаха по-скоро мисията на ООН. В момента Норвегия участва в Миноркат. И е, ще поеме ролята на Италия в медицинската е, част. И последно от въпросите беше е, въпрос за координацията между Юнамит и е, Миноркат. Юнамит е мисията на ООН и Африканския съюз за Дарфур. Е, направи се много за координация на тези две мисии. Знаете, че трудното за Юнамит са препятствията, с които се сблъсква тя и е, тук също има разлики. Е, и мисля, че вече е, е, е за ООН е голямо постижение, че беше, мисиите бяха предшествани от това масивно участие на европейски сили. Нямам възможност да отговоря на въпроса за комитета към СР. Е- е които, и финансирането по линия на Комитета за помощ за развитието. Това не е от прерогативите на Европейския съюз, не мога да ви кажа. Има ли предвидено подобно финансиране? По принцип смятам, че тази операция не може да бъде финансирана по линия на помощта за развитие. Но, както казах преди малко, въпреки това, в рамките на тази операция имаше наистина някои проекти за развитие. И, и подобни инициативи, които се осъществяват от ЕФОР и от държави членки. Държавите членки предприеха редица дейности по развитието около техните контингенти в Чад и в Централно Африканската република. Що се отнася до политическите проблеми, говорих е, накратко преди малко. Това беше константа в е, дейността. Всичко, което се предприемаше във военната сфера, вървеше ръка за ръка с политическа дейност е, за насърчаване на диалога с опозиционните партии, за поощряване на правителството на чат да възприеме поведение, отговарящо на европейските стандарти спрямо опозицията. И тази дейност ще продължи както и хуманитарните дейности и дейностите за развитието. Края на операцията на ЕФОР не е край на участието ни в чат. В отговор на госпожа Гомеш, как се е, оценяват въздействието върху положението в Судан. Това е източник на сериозна загриженост е, сред Европейския съюз и ООН е, именно последиците от решението на Международния наказателен съд да бъде обвинен президента Башир и реакцията. Защото се препятства работата на хуманитарните организация. Ние следим развитието много бдително. В момента няма някакъв пряк ефект в чат върху населението, върху бежанците, но ООН е, отчита този елемент в тяхното планиране. Ние също планирайки прехода. Благодаря. Благодаря. Искам да се спра на две неща, които бяха много важни за нас. На да страна въпроса за неутралитета на ЕОФОР. Тук ще се вземат предвид френските интереси. Един от аргументите във връзка с наличието на нефт. но този нефт няма да се използва от Франция, от френски фирми, а от американската фирма Exxon и от китайски фирми. Това е един допълнителен аргумент. Втория въпрос Коперникус и въпросът от сателитния център. Винаги настоявахме за това, че е необходимо а, тези три организации, френската организация, а, немският модел, да а, са на разположение на нашия сателитен център. Това е вече така, тъй като ние сме на мнение, че когато войниците изпълняват а, сложни и опасни мисии, тогава е необходимо а, по отношение на а, разследването, да разполагаме с такава система. А, относно Коперникус. И, извинете, аз тук ги бъркам. Значи, Коперник а, спада също към а, тази система. Беше поставен въпрос към Европейската комисия, по какъв начин се е осъществило това, дали има представител на комисия, който може да отговори на този въпрос. Äh, Няма кой да отговори, но това е един въпрос, който ни интересува. Искам да ви напомня, че по отношение на Галилео, след дълги дискусии, и с а, голямо мнозинство беше казано, че а, Галилео трябва да се предостави на разположение на военни операции в полза на общата политика на сигурност и отбрана. Голяма част от парламента е на мнение, че тези технически средства, които са на разположение, трябва да бъдат доразвити и да бъдат използвани в военни операции на Европейския съюз. Сега преминаваме към а, още едно изказване господин Водовески. Имате думата. Благодаря ви, господин президент. Извинявайте, госпожо директор, но искам да ви задам и въпрос, който беше зададен по някакъв начин и който е твърде важен за този регион. Може би това не влиза във вашите правомощия, но сами аз съм много загрижен. Става дума за президента на Судан. Судан, какво мислите по този въпрос? Е, нашата цел е да защитим населението, да установиме мир. Аз не съм против не съм противник на наказателния трибунал. Съгласен съм, че трябва да се прилагат, да се прилагат крути мерки спрямо тези, които нарушават закона, но вие познавате положението много по-добре от нас. Смятате ли, че разследването и преследването на президента е разумно предвид целите, които искаме да постигнем в Судан? Madame Vous avez deviné, monsieur le député. Да, не мога да ви отговоря както само отгатвате, защото това превишава моите правомощия. Предпочитам да говоря за това, което е от правомощията ми и което познавам. Разбира се, всички искаме да има международно правосъдие, същевременно времено има понякога ситуации, когато това може да има отрицателен ефект. Смятам, че всички държави членки и политици отчитат това и се мъчат да регулират всичко, но не мога да ви отговоря по-подробно. Господин председател, комисията не отговори за Коперник. Мога ли да все пак да се спра на доброто използване на средствата, с които разполагаме като космическа информация. Е, има много добро структурно сътрудничество между комисията и съвета по космическите аспекти и по-специално по програмата GMIS е, Global Monitoring for Environment and Security, която е програма за сателитно наблюдение, и Коперник. Предвиждаме точно съвместно използване на двете програми за глобален мониторинг и Коперник и се прави всичко възможно, за да се подкрепи програмата Коперник. Но, както ви казах, операцията бяха използвани снимки само от сателитна информация. Може да говорим допълнително за тези развития по този въпрос. Имам и видях аргументите за и против. А, имам навика да си сказвам по теми, които наистина са а, е, а, е, окончателно решени. Тази тема е решена, а именно решението е взето от Международния трибунал за военни, представления, а, военни престъпления. А, в а, съответните беженци лагери, беженски лагери ще бъдат взети съответните мерки, за да може този конфликт да бъде решен на политическо ниво. Конфликтът не може да бъде разрешен по военен начин с военни мерки, трябва да се използват политически мерки. Госпожо Гомеш. Да, господин председател, не искам. Моят въпрос за влиянието на присъдата срещу президента Башир да бъде изтълкуван като някакво усъмняване в уместността на присъдата на Международния наказателен съд. Мисля, че съдът си има много важни причини. За мен е тук важното, на което исках да наблегна е да разбира се да се направи всичко възможно този човек да бъде изправен пред съда. Още повече, че Европейският съюз активно а, работи въпроса с Дарфур да бъде внесен в съвета за сигурност и в Международния наказателен съд, защото Судан никога не е признавал този съд. И благодарение на усилията на Европейския съюз и то в много труден момент, когато администрацията Буш не признаваше юрисдикцията на съда, Европейския съюз направи всичко възможно съвета за сигурност да внесе случая да Дарфур в съда. Това се дължи най-вече на лобирането на Европейския съюз. За това сега и дума не може да става Европейския съюз, а да поставя под въпрос решенията на съда. Athena äh, haben. Deswegen, Herr Flüger, wenn es möglich Господин Флюга, ако може само за една минута да изкажете. Е, е, това, което е, коментирах от ваша страна, беше доста демократично. Очудвам се, че комисията не заема становище по този въпрос. Това е една много важна тема. Това беше подчертано многократно правното положение показва и Европейския парламент може да решава каквото си иска, но а, трябва да се подходи а, цивилно към този въпрос. Докато няма Лисабонски договор, то тогава този дебат не трябва да се води. Ние имаме определено, определена правна основа, към която трябва да се придържаме. И това е проблематично по отношение на военните мисии. Затова бихме искали да чуем позицията на комисията. А, а, защото тук въпрос се отнася до комисията, не до представителя на съвета. Аз а, не възприемам вашата позиция, но трябва да обсъдим този въпрос по-задълбочено. Сега а, ще преминаваме към въпроса за Атена. Сега даваме думата на госпожа Арно. Благодаря. Атена. Системата ти беше създадена, за да се улесни администрирането на общите разходи по операциите. Знаете, че договор за Европейската общност предвижда за операции, които имат военно и отбранително измерение, финансирано от държавите членки, а не от общия бюджет на общността. Член 28, алинея 2 от договора. За да бъде улеснено на тези разходи и осъществяването на военните операции, в началото на 2004 година беше създаден механизмът Атейна, който позволява да се администрират общите разходи. Пак ви казвам, това е само механизъм, иначе самото финансиране се състои от участие на отделните държави членки, вноски, които се изчисляват въз основа на националния, на брутния вътрешен продукт. Това позволява да се поемат общите разходи за главните щаб, квартири и инфраструктурата. И на второ място да се финансира материално-техническото снабдяване което се обединява, но се фактурира на всяка държава членка и третите страни в зависимост от съответното потребление от контингента по време на операцията. така се изчисляват общите разходи за дадена информация. след това съвета одобрява бюджета на съответната операция като възоснова на един примерен а, размер от първите месеци. Механизмът има предимства от оперативна гледна точка, т.е. обединяване на елементите, които не могат да бъдат разпределени по държави членки, както казах логистиката и штаб квартирите защото иначе ще има затруднения в доставките. И това позволява още от самото начало на операцията да има гарантирано финансиране, което е много важен елемент за капацитета за реакция. Тоест, още от самото начало да има необходимото финансиране за разгръщане на силите, изграждане на инфраструктурата, логистиката и всякакво оборудване и въоръжение. Системата е гъвкава, много реалистична, защото отчита факта, че финансирането става от държавите членки, когато става въпрос от, за военни и отбранителни от, от, операции. Това е в духа на договора за Европейската общност. Продължава да се води дискусия кое е общо, кое не трябва да е общо. По време на френското председателство, например, беше продължена системата с бойните тактически групи, и беше разширено понятието общи разходи на, за някои операции с въздушен транспорт. И е, в момента могат да се приемат в рамките на пробна система, могат да се приемат като общи разходи, разходите на бойните групи. Това е най-общо за принципите на Атина. Атена. А ако имате въпроси, съм на ваше разположение. Един а, въпрос, за да се изясня нещата. При всяка операция има държави, които се въздържат. Има държави, а, които се съгласяват, но казват, че няма да вземат участие. Има други държави, които взимат участие. Въпросът ми е относно този механизъм Атена. Дали се отнася до тези държави, които са се въздържали и държавите, които са се съгласили, но няма да участват или се отнася само до държавите, които участват в една действителна операция? Е, Комитета, комисията Татина работи с всички държави и членки, които участват в операцията, освен Дания, която има разрешение за неучастие от НАТО. Bon, il y, Да, на, на, на практика съществува разпореждане, което позволява на държава членка да се въздържи и съответно да не участва в финансирането на дадена операция, но за сега никой не се е възползвал от тази възможност. А, имаше хора, които бяха изненадани, че въпреки всичко трябва да вземат участие в а, финансирането. Реално не са изчели нещата както трябва. Благодаря за това разяснение. Има теоретична възможност да една държава да се въздържи и ако го направи, няма нужда да плаща. Благодаря ви. Господин Флюга, аз смятам, че в момента засегнахте една много важна тема. Доколкото знам относно ЧАД и Германия. Германия е платила, е участвала в финансирането. И ваша информация е много интересна, но отговаря на това, което емпирично съм видял. Докато, както разбрах, Дания има възможност да не участва в финансирането. Може би писмено може да видим как се процедира и как се процедира с тези три категории, които вие споменахте. Ние познаваме текста и това е едно противоречие. Имаме нужда от дефини. Едно ясно а, определение дали се участва в финансирането или не. L'action commune précise tout cela в, общата, в общото действие. Всичко това е описано. Значи, както споменах, Дания има право на опт-аут и този опт-аут е автоматичен. Що се отнася до другите държави членки? Независимо от това дали участват в операцията, те участват финансово. Те внасят средства. Общите средства, това всъщност е една много малка част от финансирането на операцията. Докато при другите се е, прилага е, системата на НАТО. Тоест, тук, тук в случая става, става дума, че всички държави членки, независимо от това дали участват или не, доприн, е, участват финансово. И и още един последния случай, когато предварително дадена държава членка обяви, че ще се въздържи, т.е. няма да участва с финансови средства. По принцип това е предвидено в договора и подобна разпоредба би могла да влезе в сила при приложението на Атена. Както каза госпожа Арно, доколкото разбирам, тези общи разходи представляват около 10% от е, общата сума разходвана в рамките на ЕПСО. Така че това е до, доста, доста така скромна сума. Трябва да видим по какъв, по какъв начин можем да увеличиме този процент, за да има наистина правилно разпределение на финансовото бреме. За да може да, да самата мисия да не се възпрепятства от липса на средства. Какво бихме могли да направим? Ние тук, самите ние в парламента, за да спомогнем за възприемането на едно по-широко обхватно възприемане възприемане на общите разходи. Много е трудно, защото наистина пози... всяка държава членка има своя собствена позиция по въпрос. Вие като като парламент бихте могли да призовете към по-голяма солидарност. Мисля, че подобен дебат би трябвало да се проведе и в отделните държави членки. Просто да се разбере дали всека една държава членка смята, че трябва да се прилага принципа на солидарност. Трябва също така да се проследи развитието на дискусията в НАТО, където също се счита, че ще трябва да се увеличи процента на общите разходи. Щом на щом друга организация го решава, би трябвало и Европейския съюз да възприеме същия метод, както обаче казахте. Решението трябва да бъде взето единодушно, а както вече споменах, общите разходи представляват един твърде малък дял от цялостните разходи. Благодаря ви много. Това беше една много важна дискусия, която изясни някои важни теми за бъдещата работа на нашата подкомисия. Трябва да вземем предвид финансирането на а, финансирането на операциите под контрола на Европейския парламент, а, а, условията при които се разпределя а, а, финансовото бреме между държавите членки и трябва по-задълбочено да се занимаем с Атена. Спомням си дискусията с Педиан, дали а, принадлежат държавите членки към нея или не и кой как участва. А, това е една много техническа а, тема, но е много важно да се сравнят тези две неща относно финансирането и операцията, както от една, от една страна Атена и от друга страна разпределянето на финансовото бреме. Има ли други желащи да се изкажат? Не. Тогава благодаря на госпожа Арно за тази дискусия и за нейното сътрудничество и бих казал до следващия път. И сега преминаваме по въпроса за размяна на мнения относно Грузия. ще трябва да обсъдим въпроса накратко, но е важно да докладваме за делегацията в Грузия. И това, което установихме там, че Европейския съюз е направил много в тази насока и че операцията е много успешна. Това е едно много важно постижение и за секретарята на съвета. Смятам, че е важно да се каже, че в Грузия беше проведена една цивилна операция, не военна операция и тази операция беше организирана за един много кратък период от време. По време на нашето посещение установихме, че а, има затруднения и трудности. Нашите наблюдатели нямаха възможност да, да пътуват на, а, в Южна Осетия или в Абхазия видяхме града от двете страни, от една по-отдалечена позиция. Беше блокиран пътя. Видяхме унищожени къщи. Видяхме в Скинвали колко големи са пораженията в града сами и не можахме да видиме някакви разрушения, но това, което установихме, че а, войниците и а, а, цивилните представители там отговаряха а, на изискванията за една такава мисия. Беше интересно да се види на място какво се случва. Въпросът е как ще се продължава в бъдеще. Какво ще се случи с тази мисия на ООН? Колегата Халът също взе участие и тази операция според него не трябва да се продължи, а Европейския съюз а, да остане сам. Но продължителността на тази операция е планирана за определен срок. По време на първото ни посещение в Грузия, мисията на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 Това е накратко от моя гледна точка. Някой иска да вземе думата, господин Хауърд. Само няколко думи. Първо искам да, да ви благодаря, господин председател, за чудесно организираното посещение. Беше голямо удоволствие да пътуваме с вас. Мисля, че си свършихме работата и наистина трябва да отбележиме, че службите на съвета и на комисията са си свършили работата за много кратък срок. Както вече казахте, ние така наблюдавахме работата на Европейската мисия, също така и да, и да решиме дали мисията трябва да продължи след изтичането на срока през септември. Наистина открихме много области, където може да се желае повече. И разбира се, от това винаги може да се въз, възползват хората, които искат да оплюят или да бъдат да, а, подобни европейски мисии. Разбира се, имаше някои проблемни, организационни проблеми, но при всички случаи ние не, не, не можем да кажем, че а, че за толкова кратко време можем да, да разгърнем една многонационална мисия, но от друга страна обаче в нея участват експерти, които са много добри професи... професионалисти. И сега целта е да целта е да се установи дали Грузия изцяло е, спазва споразумения, 6 точковите споразумения дали има някакви пропуски. Според нашите експерти на, на място голям, голям проблем е, че руснаците не дават а, достъп а, на нашите наблюдатели до Абхазия, до Южна Осетия, т.е. не можем да имаме една а, обективна оценка, Защо и всъщност на, на практика не знаеме какво става на, на, на тези места. В крайна сметка там някъде по средата на нищото има едни гранични постове. И така че аз бих а, аз бих предпочел и бих препоръчал да имаме едно по-неформално размено на мнение, защото в крайна сметка тук, тук, тук там имаме прекалено много руски войски, танкове и така нататък ние наистина от друга страна бяхме свидетели на това, че нашите хора се опитват да а, имат неформално обмен на мнение с, с съответните а, страни. И сега три. три проблеми. Първо има известни проблеми с Юнимек, но в крайна сметка ние в никакъв случай не можем да сравняваме тези а, мисии. Всичко това обаче е залегнало в доклада, който ви е разпространен, но още, още веднъж бих искала да кажа, че хората вършват много добра работа на място и че би трябвало по някакъв начин да възприемем ни много по-гъвкави правила. Защото тези твърде негъвкави правила създават много проблеми на хората на място и също така а, Що се отнася до, до продължаването на, на мисията, за сега все още не сме направили официално предложение. Мисля, че трябва да проведеме необходимите разговори, преговори и дискусии в уместно за това време но е, и разбира се, наистина трябва, трябва да отчетеме как се развиват нещата, защото понякога някои е, стрелби са извършени под въздействието на алкохола, не с някакви други цели е, за задълбочаване на конфликта. Но ние бяхме е, посетихме Грузия седмицата след като беше публикуван аналитичния е, доклад на руските експерти. Но при всички случаи е, стабилност в района в момента има и има е, в крайна сметка има аргументи за продължаване срока на мисията. Разбира се, с няколко стотин души ние в никакъв случай не можем да се противопоставяме на няколко хиляди руски войски, но при всички случаи, ако има даден инцидент, присъствието на тази мисия ще позволи да се е, докладва в а, е, и още един аргумент. Е, Русия е, е наложила вето на, на мисии на ОССЕ и е, на Обединените нации, така че всъщност нашата мисия ще бъде единствената международна мисия на място. Так, така че не е важно кой ще свърши работа, важното е работата да бъде свършена. Така че а, мисля, че към септември ние ще трябва да вземем едно а, окончателно решение по въпроса. И а, що се от... Ние об... посетихме също така а, лагерите за разселени лица и наистина установихме, че те много бързо са били организирани, и много добре са били организирани. И видяхме с един възрастен човек, който е бил по време на Втората световна война е, участва, е, бил, е участвал в а, въоръжените сили на Червената армия и се е борил срещу а, немците. Така че а, проблема свързан с разселените, вътрешно изселените лица е един а, голям проблем. Така че мисля, че в рамките на АФЕТ този проблем ще, ще трябва да бъде обсъден. Има на различни мнения. За разбира се, всичко това се, се вписва в а, дискус, дискусите, свързани с енергийната сигурност и безопасност и така нататък. Но с една дума искам да, да кажа, че тази мисия на Европейския съюз е една много успешна мисия и трябва да послужи за основа и полка за организиране и раз, а, дислоциране на други такива мисии. Now it's working, yes. Е, като правим за една препратка за следващият законодателен период, искам да направя две забележки. Едната тема е засегна председателят относно региона. Там е въпросно дали а, Европейския съюз ще смени а, операция на ОССЕ. Второто, което искам да кажа и е в името на докладчика на а, пакта за стабилност, да тематизираме нещата. Инструмент за стабилност ще бъде използван в Грузия за, също и за построяването на къщи за тези ам, прогонени хора. Няма ли опасност при етнически прогонвания или правото на връщането на беженците в тяхната родина да бъде отложено в дългосрочен план с построяването на тези обежища за тях, тъй като а, въжи принципът за право на връщане в родината, в родното място. това всъщност не е тема, която се засяга от инструмента за стабилност. Това е много важен въпрос. Искам да благодаря на колегата Хайд за неговия доклад. Аз съм на 100% съгласен с него. Аз съм много впечатлен от посещението, което направихме там. Посетихме прогонените. тези които трябваше да бягат след разпадането на Съветския съюз, сега отново трябваше да бягат. има и жилища, а, които, в които хората са живели 10 а, години при много мизерни условия. Това не искаме да се случи отново. Затова условията, при които те живеят, а, трябва да са по-човешки, а не са както са нечовешки. На първо място трябва да се гарантира а, а, наличието на подслон за тези беженци, които са между 30 и 35 хиляди. Имаше редици а, жилищни блокове, по-малки къщи за семействата, където човек остава с впечатление, когато ги види, че няма възможности за купуване на елементарни неща, нямаше никакви магазини, нямаше никакви удобства. Това са просто някакви помещения, в които може да се преживее зимата. А, това не са много привлекателни жилища, в които човек би останал повече, отколкото е необходимо. Затова все пак аз мятам, че е а, а, добре, че а, инструментът за сигурност е бил използван и в тази насока. защото нито един нормално мислещ човек ще остане дълго да живее там. Това а, беше необходимо краткосрочно да се гарантира подслон на хората, за да могат да а, преживеят тази ситуация. Въпросът е а, дали по, а, през този законодателен период да направим едно изказване по тази тема или това да стане през следващият законодателен период мнение на някои от участниците в мисиите, в тези посещения е, че при стана ясно, че при други делегации не можеше да бъде продължен а, процеса, тъй като Европейския съюз поема своята отговорност и тази намеса е трябвало да а, бъде продължена. Трябва да помислим, че от една страна ни въпросът с Грузия и НАТО, Грузия Европейския съюз. Стои въпросът дали Европейският съюз ще се оттегли от този конфликт и смятам, че това е една тема, която трябва да се вземе предвид при окончателното решение. И така можем да приключим по тази тема. Сега преминаваме и то на време с нашата работна среща за останки от вълни и замърсяването на моретата. Ще продължа на английски. Добре дошли на този семинар, който е посветен на останки от войни и замърсяване на, на морето. Тази тема е отново на дневен ред, тъй като а, тръбопроводите Северен поток, които ще а, е, ще свържат Русия с Германия, ще бъдат прекарани по дъното на Балтийско море и по този начин могат да засегнат потопени химически оръжия, които са на дъното на Балтийско море. Така че пър, бих искал първо да кажа добре дошъл на представител на а, Организацията за забрана на химически оръжия, която е в Хага. и В Хага и господин Джон Хорт, който работи за е Шведския институт. Има на разположение 15 минути, за да ни представи неговата а, тема. След това е господин Джефри Осборн, който от отдел за проверки към Организацията за забрана на химически оръжия в Хага и господин Кок, който е направил из, изследване на тази тема. След това ще организираме един открит дебат с дебатите, с експертите, на които бих искал да пожелая добре дошли. Господин Харт, имате думата. Благодаря ви. Само да погледна бележките си. Необходими са ми 10 на секунди. Mm-hmm. Um, благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на организаторите за възможността да представя този доклад, както и на директора на Международната служба, доктор Джерард Куил и всички от нези, които а, организираха поредно Бих искал също така да благодаря за възможността да се да обсъдиме този въпрос и с още двама други експерти. Ще бъда много кратък и ще направя преглед на няколко слайда. Ако искате всъщност едно да ако искате копия от тези слайдове, може, аз ще остава и на организаторите, ще ви дам и моя имейл. Само накратко искам да представя някои от тези проблеми. Много са бил боеприпасите, които са произвеж... са, се произвеждат в света и за това съществуват хран... хранилища, а след Първата световна и след Втората световна война а, имаше много боеприпаси и оръжие, които трябваше по някакъв начин да се складират. Много от тях се складираха, като се заравяха в земята или чрез потапяне в морето. Всеки е, всека седмица, всеки ден, всеки час биват открити нови оръжия. Трудно е да се каже колко, какъв е броя на бое, боеприпасите и оръжията, които са били потопени в Балтийско море, но се смята, че има поне 3,5 милиона тона. Що се отнася до Балтийско море. Много от е, работата, която беше е извършена, е, бе извършена в е, рамките на Конвенцията за Балтийско море. Съжалявам, че говоря много бързо. Това споразумение се наблюдава в рамките на Хелзинския комитет Тогава се направиха проучвания, за да се разбере какво количество оръжие е било потопено в Балтийско море. И се смята, че 30 до 40 хиляди е, квадратни метра оръжие лежат на дъното на Балтийско море или от порядъка на един на 1692 и 2 тона оръжие и боеприпаси, които лежат в дъното на Балтийско море. Искам само да ви покажа някои някои от слайдовете. Мисля, че този, който е в ляво е е, е кораб, е операция за потопяване на кораб в 60-те години, а в дясно струва ми се, че е, че е кон, контейнер, но експертите вероятно е, знаят по-добре за какво става дума и другите два слайда са а, е, снимки правени на дъното на Балтийско море. Е, целта е на тези е, слайдове е да се помогне на рибари и други и на а, моряците да идентифицират боеприпасите и оръжието, лежащо на дъното на морето. Виждате в средата. В средата това е мина. Таз, на, тази, на, на тази карта, която е част от а, доклада Хелтън, показва а, хранилищата на боеприпаси и е, оръжие, по-специално хим, химическото оръжие. Разбира се, по-голямо количество конвенционални оръжия са били е, потапени близо до военните бази. В последно време се провеждат различни дейности по изравене и разкриване на тези е, оръжия, но аз няма да навлизам в е, подробности. Това така че няма да навлизам в подробности. Всичко това е описано в брифинг доклада на Европейската комисия по въпроса. Още един слайд. Тук е става, това са общите характеристики на боеприпасите, конвенционал, на тези, които са част от конвенционалните и химическите оръжия. Тук различните е, тези, този проблем се разглежда от различни гледни точки. Някои хора и някои е, заинтересовани страни изучават екологичните последици. Е, това са предимно екологични институти, които е, изследват екологичните последици за Балтийско море, по-специално и за бреговете. Други разглеждат нещата по-скоро от към туристически, от, от туристическа гледна точка. Става дума за леководолазите и, архео, и археолозите, които изследват морското дъно. Всичко това е описано в доклада. Също те, проблемите се проучват също от експерти, от военни експерти, както и Arm Control също се занимава с този проблем и, раз, и, и раз, разглежда и изучава проблема от към а, правната му гледна точка. И но ще се опитам наистина да се впиша в рамките на 15 минути, които сте ми отредили. Нека да спомена само някои неща, общите а, фактори, влияещи на човешкото здраве и кои, или които имат последици за околната среда. Става дума за токсичността на веществата, които се съдържат в тези боеприпаси. Понякога хората не, не правят разликата, не правят разлика между поглъщане на малки дози и, на, и постоянната токсичност а, чрез а, хората обикновено много често откриваме самите замърсители, но трудно правиме връзката между причините и последиците много често се а, наблягам, наблягам много на а, така наречените на натурални химикали и на изкуствени а, химикали, но в крайна сметка всичко Смята се, че всичко, което е, е, е изкуствено придобито е много по-токсично, отколкото на натуралните замърсители, но всичко това много важно е също така да не забравяме, че а, а, тези вещества се размиват, разтопяват във водата. Сами аз не съм правил а, изследвания и не мога да кажа какви, каква е концентрацията на грам а, в литри и така нататък, но при всички случаи има много голям риск от заразяване, контаминация, когато някой, когато залежищата на боеприпаси биват е, обект на човешка дейност. Про, е, е, Нека не забравяме за, и, за иприта, е, горчичния газ, който, е, от, от, от който могат да пострадат е, да рибари. Разбира се, когато е, температурата е 2 или 3 градуса, се получава една вискозна обвивка и ако тази обвивка се разкъса, а, а, този, то, този газ може да продължи да бъде токсичен. Още един проблем. Проблема свързан с зар, заразяването или контаминацията с арсен. Също. А, да не забравяме също така и е, рисковете от е, е, взривоопасните боеприпаси, които също лежат на дъното на Балтийско море. И сега ще, в заключение ще кажа. Това е един списък, няма да ви го изчитам, но погледнете. А, ако е, ако смятаме, ако, иска, ако искаме да имаме някакви дейности в тези региони за, за бъдеще, ще трябва да се направят е, много точни изследвания, да се съберат данни за всички токсични вещества, които се намират е, на място и да се видят как, какво, би, било, какво било, би било техните, какви биха били последиците. В е, Хелсинки съществува така наречената Европейска е, агенция, която има за цел да събира данни и използва се специална база данни, наречена Международна база данни за химическите вече вещества. В момента се изработват нови критерии, които за създаване на регистри на химическите вещества, които не представляват опасност и тези, които представляват опасност. Също, също така трябва да се, да се подберат различните технологии, с които ще бъдат, да речем, изваждани а, потапени боеприпаси. Знаеме и какво ще се направи с тях по-нататък. Един важен въпрос е дали трябва въобще да предприемаме действия или по-скоро не трябва да правиме нищо. Експертите от различните звена и научните работници смятат, е, че ако не е необходимо, е по-добре да оставим нещата такива, каквито са. Е, но нека не забравяме, че част от е, боеприпасите лежат на, в плечини, само на няколко метра дълбочина, че е, те корозират. И Е, на, на, едно, на, едно и също, на едно и също място можете да имате боеприпаси, които са корозирали, други, които не са корозирали, така че трябва да се направи е, много е, конкретна оценка на състоянието, в което са тези боеприпаси. Мисля, трябва същевременно да се интегрират различните данни, е, събирани от различни органи и да се обработват е, заедно. Е, нека не забравяме, че Балтийско море на места е много плитко, трябва да се и мисля, че че всичко друго е залегнало в доклада, но на въпроса дали трябва да се предприема нещо или да не се предприема нищо, дали трябва да се изваждат потопените боеприпаси, дали трябва да се прилагат нови методи. Трябва предприятията действия да отговарят на съответните технически критерии. Разбира се, има много политически аспекти, нещата са деликатни и при всички случаи прилог, всичко трябва да се... Е, ако решиме да вършиме нещо, те тези методи трябва да бъдат, да отговарят на е, принципите на балансираност и е, разумност. Благодаря ви. А следващия оратор ще бъде господин Джефри Осборн. Uh, Благодаря ви, господин председател, за възможността да участвам в този семинар. Благодаря на всички, които организират. Може би малко да намалиме светлината, защото мисля, че снимките биха били интересни и полезни за всички. Казвам си Джеф Отборн и работя в службата която се занимава с а, е, изваждане на потопените химически, химически оръжия, които са били произведени преди 1946 година. Е, нашата цел е да бдиме за приложението на Конвенцията за химически оръжия, като същевременно помагаме на е, химическата промишленост. Е, конвен, конвенцията, е, седалището на конвенцията е в Хага, 186 са страните членки. Нашата цел е да видим дали държавите членки декларират произведените химически от тях, Моята, моята служба е част от техническия секретариат към Международната организация. Аз искам да ви обясна по, как, по какъв начин тази служба работи с, с службите, отговорни за химическите оръжия, които са били под, потопени ние нямаме никакво... На, наш, наш, намерение не е да, да даваме оценка на позициите на държавите членки, а по-скоро да, е, да, да ги подпомагаме тех, технически, както и да, им подпом... да ги подпомагаме да тълкуват разпоредите, зарегнали в конвенцията. Бих искал основно, основна разпоредба в конвенцията е, че държавите членки трябва да декларират дали притежават химически оръжия или дали химически оръжия се намират на територии под тяхна юрисдикция или контрол. За всяка, всяка държава членка трябва да предостави информация за химическите оръжия, произведени преди 1946-та година, намиращи се на негова територия. И цялата информация трябва да бъде предоставена съгласно глава 4, алинея е, държавите членки не, не са длъжни да е, дават информация за е, химическите оръжия, които са били закопани в земята преди 1 януари 1977 година или които са били потопени преди 1985 година. само една държава членка до, до, до сега е предоставила е, инфо, информация за е, химическо оръжие, което е било закопано преди 1 януари 1977 година. Е, други държави членки, е, страни по конвенцията, не са предоставили подобна информация до сега повечето химическо оръжие, което е било из, изнамерено, е било закопано в, в, в хранилища. Затова обаче потопеното химическо оръжие е много по-опасно. До сега не сме получавали обаче данни от, от страни членки четири страни членки са докладвали за намерено подобно оръжие в причините в териториалните им води. Смята, смята се, че това химическо оръжие е, е, било предназначено за потапяне и не е било потопено в големи дълбочини. Както казах, много малки количества химическо оръжие е било а, унищожено съгласно разпоредбите на конвенцията. Подобни операции са провеждани в Италия, Великобритания, САЩ и Япония. А, ние, ние имаме огромен опит а, в а, тази област съществуват а, около 75 хранилища в 17 страни. Всяка страна обаче има свои проблеми, свои ресурси, свой потенциал и всяка страна е, е различна, всяко откриване е различно и за това не можем да правиме общи оценки на състоянието в различните страни. Така че нашата, нашата задача се състои в това да е, оказваме техническа помощ, да, пром, да променяме процедурите, когато това е необходимо. Е, много, че често сме оказвали техническа помощ на страните да оценят риска и степента на заплаха, която могат да представляват химическите оръжия, защото защото някои страни членки не разполагат с необходимата опит, с необходимия опит. Тук на основата на тази помощ държавите членки могат да решат дали да направят декларация или да, дали при, да пристъпат към унищожаване на съответните оръжия. Подобни случаи имаме в Етиопия, Панама. Подобна помощ бе предоставена и на Италия преди две години, където бяха намерени десетки хиляди конвенционални боеприпаси, произведени в различни страни и те бяха идентифицирани, отделени и подготвени за унищожаване от страна на Италия. Те, техническия секретариат е променял процедурите за справяне с изваредни, е, с необичайни е, ситуация в Япония и Китай, за да могат е, съответните страни да предприемат действия, като тези действия отговарят на разпоредбите на конвенцията. В Последно време Австрия се сблъска с а, а, проблеми а, при е, преместването, при трансфера на оръжие в други страни с цел унищожаване. Този процес на унищожаване на конвенционални и химически оръжия е труден процес. Знаем, а когато веднъж са откритите, обикновено тези, тези оръжия вече е, са, е, спадат е, в разпоредбите на е, конвенцията. До сега все още не сме получавали е, информации от държавите членки, но ние сме готови да работиме с всичките държави членки, които е, биха имали нужда от помощ за унищожаване на подобни химически оръжия. За тези, които не познават е, химическите оръжия, тук е, виждате потопяването на, на, един, на един кораб и а, стотиците бомби, които са били потопени. Благодаря ви много за информацията. Господин Кох сега ще вземе думата от следващия въпрос. Well, evening, добър ден, дами и господа. Добър, добър ден, дами и господа. Благодаря, че ме поканите. А, ще посвета следващите дестина минути на Балтийско море. решим следващата седмица в университета в Люнебург ще има специален семинар на тази тема. Първо ще покажа състоянието на потопените амуниции в Балтийско море, риска, който крият и а, необходимостта да се а, предприемат действия. и Накрая ще направя заключение. Преди всичко, Потопените оръжия не са проблем само на Балтийско море, но на всички морета, реки и по-малки водни площи. Най-често това са конвенционални и химически оръжия, които имат специфично всеки от който крие специфична опасност. По-голяма част от химическите муници идват от огромни неизползвани арсенали от Втората световна война и липсата тогава на подходящи технологии за, раз... за унищожаване на оръжията. Е, потапянето в морето е, е изглеждало като най-удобното е, премахване на тонове химически муниции след военна Германия от 1945 до 1948 година. Освобождаване от тези оръжия. И се стига до потапене в дълбочинните води на морето в Атлантическия океан под 14 000 метра и след В този случай Балтийско море е, е изглеждало като най-лесната альтернатива, защото там дълбочината е от 10 до 120 метра. Очудващо химическите муниции в, а, а, им, са били подобени в така наречен официални а, хр... морски хранилища в Скагерак и Балтийско море а, подготвих няколко снимки, показващи а, унищожаването на химически оръжия чрез закопаване в земята. Понякога изсипването им в открити кладенци. Тук е, на долната снимка виждате зоната на Скаге, рак, където са изсипани големи количества химически оръжия, пренесени с транспортни кораби. И много често екипажите са ги потапели, взимайки ги директно с ръце, без да взимат никакви предпазни мерки, ръкавици, облекло и прочие. в тук е, виждате е, различните зони, в където има потопени оръжия. Литъл е, Белт, Скагера, Категат, Гот, Йотланд, и Борнхолм. В, а, а, който са централното така хранилище в кавички в Балтийско море. Най-малко 18 000 тона а, хими, химически оръжия и конвенционални оръжия са потопени в, в, в зоната на Скагерак и най-малко 32 тона химически муниция са потопени на изток от Борнхол, 2000 тона в Ютланд, къд нямаме надежна информация за конвенция или комисионалните оръжия, но мислим, че това са около 1000 тона около немското крайбрежие. Има е, също така и неофициални не, не, хр... потопени хранилища. А... До 80-те години а нямаше официални сведения за тези неофициални хранилища. Също така се говори за така наречените татитни споразумения между Съединените щати и а, Великобритания, както и някои слухове за биологични съоръжения и материали, които най-вероятно са били потапени от руснаците. Що се отнася до е, химическите вещества, те са най-различни. Водоцианична киселина, сарин а, и прит, които е, създават е, так, така, така, така наречения задушаващ ефект, ефекта на кокосовия орех и които са много резистентни на хидролиза. Що се отнася до заплахите и рисковете, първо висока токсичност при пряк контакт, има опасност за риболовните екипи. Само, само в, в Дания сме имали, сме били свидетели на 450 злополуки с а, рибарски а, риболовни кораби също така хроническата токсичност при попадане на тези вещества в хранителната верига, като тези вещества имат карциногенен и понякога мутагенен потенциал. Достъп до тези е, хранилища от страна на терористи и по-специално на там, там където тези химически оръжия, се, боеприпаси се намират на дълбочина не повече от 5 до 10 метра. И, въз, и въз, така, така наречените спонтанни или внезапни а, изпускания на, на газове и вещества и корозията, която е е, макар и на последно място, представлява е, опасност за увеличаване на токсичните емисии от е, потопените боеприпаси. От една, от, от една страна имаме все по-голяма загриженост възоснова на изследванията правени относно послед, токсичните последици от и от, и от друга страна проблемите свързани с а, манипулирането на а, тези боеприпаси. И възможността в а, наши дни да прибегнем към високи технологии за обезвредяването на боеприпаси, като използване на роботи и други. Е, моите заключения са следните. Е, обезвреждането или поне частичното обезвреждане е, е нещо, което води до токсик, екотоксични заплахи Положението в Балтийско море е много специфично и ако не се вземат мерки сега, ще, за бъдеще ще се сблъскаме с големи проблеми. А сега давам думата на е, ли, е, литовския е, посланник. Дами и господа, благодаря ви за възможността да кажа няколко думи от името на моята страна и е, на моята делегация към Международната организация в Хага. Потапянето на химически оръжия и боеприпаси е, пораждат загриженост и са обсъждани на много международни е, форуми. Е, много често обаче потапянето е правено малко безразборно и не разполагаме с съответните данни. Е, важно е да, да, да да, да, да, има, да, да, се, да, да, да има съответни насоки, за да могат да се направят следните анализи на състоянието на боеприпасите, лежащи в морските дъна, защото на там, където се смята, че е необходимо да се произвеждат, да, да, да има човешка дейност, трябва да се направят предварителни а, проучвания. Този проблем не, е, не е нов, той е бил разискван в различни институции от различни гледни точки, като са били анализирани последиците от екологична, економич, економическа гледна точка. През 2000 през 2000-та година Европейския е, парламент прие решение за координиране възможностите на различните държави членки за управление на а, боеприпасите и хармонизиране на а, последващите действия. Конвенцията от Лондон от 1972 година и протокола от 1996 година забранява по-нататъчното складиране на химически и биологични вещества. По-нататък бе приета конвенцията за защита на морското околна среда през 1998 година. Конвенцията приета и влезла в сила през 1997 година, забранява производството, придобиването, съхраняването и е, преноса на химически оръжия и изисква съществуващите е, количества да бъдат унищожени. Конвенцията по силата на конвенцията държавите членки решават дали да декларират потопените преди 85-та година химически оръжия. Същевременно обаче тя може да бъде един важен форум за доброволно деклариране от страна на държавите членки на тези количества. След втората конференция ли Литва организира различни мер... мероприятия, свързани с бъдещите перспективи на сътрудничеството в областта на а... управлението на потопените химически оръжия. Очакваме доброволно сътрудничество между държавите членки и съответните международни организации, както и между, между правителствата на държавите членки, за да могат да се, да се направи един анализ на архивите и да могат да се локализират хранилища на а, хранилищата и видовете боеприпаси. Второ, да се е, систематизира и публикува годишна годишно данни и информация относно химическите оръжия в различните държави членки, да се информира общественото мнение за заплахите е, от е, химическите боеприпаси и оръжие и да се предприемат съответните мерки за превенция на заплахите и рисковете. Е, тази, тази информация може да бъде под формата на насоки, също така смятаме, че европейските институции ще продължат тясно сътрудничество с международните организации, за да, дадат възможност на държавите членки да вземат съответните мерки за предотвратяване на злополитика. в дневния ред на Европейския съюз и на международните организации трябва да залегне и да, продари, да, да продължава да залегва важната тема за а, потопените химически оръжия и а, е, създаването на рамки за справяне с тези проблеми. Благодаря ви, господин председател, че ви позволихте да изложа, да изложа позицията на Литва. И бих, е, оставам на ваше разположение копие от си а, дискове на семинара, проведен в Вилнус Благодаря ви още веднъж. Ако имате въпроси към мене лично или към позицията на Литва, ще отговоря с удоволствие. Uh, we would certainly also be interested. Uh, Бихме искали да знаем колко ще, колко ще струва и кой ще плаща. И има ли съответни проекти за преработка на боеприпасите и превръщането им в продукти за всеобщо потребление. А сега давам думата на господин. You, Благодаря, господин председател. Много се радвам и че беше направена тази презентация. Много ме интересува темата, както и дебата. Искам само да направя няколко коментара. Първият е, че дебат за половин час е абсолютно недостатъчен. Трябва да се направи един голям дебат, който да отнеме колкото време е необходимо, за да се привлече реално вниманието на парламента и на всички европейски институции и отрасли сектори върху тази тема. Защото всичко, което обсъждаме тук, представлява огромен риск за четирите държави край Балтийско море, някои от които са държави членки на Европейския съюз. И това са за хората, които искат да останат в родината си и които не искат Балтийско море да умре, да бъде замърсено а, от а, постепенно а, отравяне от тези потопени а, бомби, амуниции, химически оръжия. И Разбира се, тук такъв беше формата, да изслушаме само презентации, не да излагаме своите позиция. когато имам възможност, ще изложа своята позиция, но бих искал да подчертая, че липсата на информация увеличава риска, защото не се знае къде се намират местата на потапяне. И макар, че има някаква информация за местата в Скагерак и другаде, липсва информация а, за източната част на Балтийско море поради специалните, особените исторически обстоятелства, когато това е правено. Балтийската асамблея, която обединява представители на парламентите на трите балтийски държави, обсъжда този въпрос от 2000-та и по-специално от 2002 година и успя да, до някъде да си създаде някаква представа аз много добре си спомням какво беше намерено и кога беше взета е, решението за потапене на е, оръжие в тази част на Балтийско море. Е, за жалост, потапенето на голяма е, дълбочина в е, Атлантическия океан, това решение беше заменено с решението за потапене в най-плитката част на Балтийско море, именно източната част, която беше оставена като задължение на съветската армия Така че потапенето от западните сили ставаше чрез кораби. Ръжата се товарят на кораби и корабите ги отвеждат до съответното място. Съветската флота обаче използваше друг метод. Те взимат кораби. И унищожават оръжия. И така, че унищожаването тези кораби с оръжия е много по-трудно да се локализира, което затруднява днешната задача и е необходимо да се направят усилия, да се работи по това. Как то his very comprehensive presentation uh, of the issue is uh... беше казано в много подробната презентация Днес ситуацията е много сложна поради историята на събитията и всяко решение, което се вземе днес, трябва да, да, да бъде такова, че да даде резултат, да допринесе. Защото има а, потопени на определени места или разпръснати потопени оръжия и е много възможно някои държави да не желаят да споделят информация за потопените в морето оръжия. И затова трябва да се види какво може да се намери, дори ако държавите членки не желаят да предоставят информация. И е, всички държави, които не споделят информация за потапене на оръжия, е, поемат една много голяма отговорност за едно е, бъдещо бедствие. И тук трябва да разгледаме въпроса от по-широка гледна точка и да не избягваме и политическите му измерения, правните измерения, моралните измерения – И, и как, защо се пази в тайна информацията за риск от едно, едно много голямо природно бедствие, причинено от, замеса, от замърсяването? Това едва ли не ще бъде престъпно поведение от страна тези, които откриват информацията и крият за тази опасност. problem what we uh, have met then, I mentioned, and what is formulated uh, by... така както каза господин Харт, много е важно да се направи поне нещо, по-добре, отколкото нищо да не се прави. Защото е най-лошото ще бъде да не правим нищо и да чакаме дали нещо ще се случи. идеята да се правят саркофази, да се за, за, обезопасяват по този начин на дъното оръжия, беше отдавна предложена, но тя не решава проблема с разпръснатите оръжия, а само фиксираните по, така, места, на които са изсипани или потопени оръжия. Така че ако има международно обвързващи задължителни документи, ако те бъдат прието на високо равнище от международните организации, и ако те предвиждат клаузи за разкриване на информацията, за задължаване на държавите, които се опитват да а, пазят тайна, да я предоставят, защото в противен случай ще бъдат разглеждани като нарушители, това може да помогне да се реши до някъде въпроса. Uh, има uh, Конвенцията за химическите оръжия покрива и тези амуниции, обхваща този въпрос но може би има интерес те да не се обхващат от тази конвенция, те да не бъдат обект на конвенцията за химическите оръжия. За да няма проблеми с изграждането на Северния петролопровод. Да се благоприятства компанията, която сгражда този е, петролопровод и да се спестят тези проблеми, да, ги, да си позволи да ги избегне. Това е доста обезпокоително, обесърчаващо. Трябва да бъдат приети едни строги изисквания да, от, това, от тази фирма. Тя не може да пренебрегва изискванията. И да представя после проучвания, които са били заплатени от Газпром за стотици милиони евро. Това не, е, не може да си има доверие на тази фирма. Да, почваме да, да, да, да живеем в опасни времена. Е, това е един див капитализъм, който Русия изповядвал доста време, кой, който излага на огромна опасност цели народи и държави край Балтийско море. Та, това е така едно предложение за размисъл. Какви стъпки може да предприеме Европейския парламент? С какво може да допринесе да се реши този проблем? Uh, Благодаря за много интересните въпроси, но нямаме време за отговори. Благодаря. От години а, се води един спор по въпроса дали а, тези бомби са закъснител с по морското дъно, дали а, са корозирали и така нататък. Благодаря за информацията. Опитам се от години да а, поставя на дневен ред политическата отговорност. В Северна Германия, в Шлезихолштайн, попитах къде е регистъра с нещастни случаи и оттам ми беше казано, че няма такъв регистър. Аз прехвърлиха ме в Хамбург. В Хамбург попитах къде е регистъра за доказани нещастни случаи с а, муници, не само за а, а, цивилни оръжия, а и за фосфор и други химични вещества. Е, там също ни беше отговорено на въпроса и аз като политик ам, по време на едно червено-зелено правителство и либерално-демократично правителство. А, нито един не пое отговорността. Министерство по отбрана не даде а, конкретна информация и накрая а, правителството на Германия каза, че това, което е било отговорност на ГДР, не е в а, в правомощите и компетенциите на Обединена Германия и те нямат въобще никакво понятие къде какво е било потопено след поражението а, по време на Втората световна война. А, трябва да се предприеме маркиране, да има обозначителни табели по а, плажните ивици. Има риболовци, на които е плат заплатено, а, не е не е възможно, защото а, рибните стопани не са обучени за а, такива, такова обезопасяване или изваждане на такива оръжия. Ние говорихме с тях и, и те казват, като вече не ни дават пари за това, ние си ги връщаме в а, морето. А, а, и така става едно още по-голямо разпръскване на оръжията, защото те ги взимат и не ги пускат на същото място, ами на друго. А, в Зелената книга дискутирахме в Европейския парламент за политическата отговорност, дойдоха предложения относно съвместното сътрудничество. Оставам с впечатлението, че трябва да търсим инструменти по въпроса за предоставяне на финансови средства, по какъв начин тези муниции да бъдат открити там, където е известно местоположението ми, трябва положението им относно и нефтово, нефтопровода. Трябва да се изчислят разходите и ползите проблемът и с пехотните мини. Земята се движи както и морското дъно. Ние изпращаме една лодка веднъж година да проверят нещо, след това се връщат и казват данните а, за потопяване на, на а, оръжия е погрешна, защото нямаше никакви а, оръжия. Но ако човек, а, ако това е извън обсега на няколко метра настрани, там не се търси. Не искам да изпадаме в паника, но трябва да работим с националните парламенти, съвместно с Европейския парламент. А, няма да попитам кой а, има вина, няма нужда да а, търсим виновника, защото а, Имаме нужда от координиран подход на европейско ниво. Това стана и ясно а, миналата седмица. А, това е една мярка, която трябва да се предприеме не само от нашата подкомисия, ми трябва да се прехвърли на а, комисията по околна среда, по а, рибно стопанство, за да създадем впечатление, че това е една отговорност, а, която трябва да се поема по отношение на околната среда, човешкото здраве и така нататък. Но да не, няма опити сега, а, каквито се правят в а, Северна Германия, за да не а, а, взривим и самите рибари с а, опитите, които се правят трябва да бъде изяснена политическата отговорност, както вече споменах. Благодаря. А, сега ще преминем към отговори. А, даване на отговори. Искам да отговорите много бързо, защото сме притиснати от времето. Това е много важна тема, но за съжаление нямаме време. Първо ще дам думата на господин Харт. Благодаря ви много. Благодаря за всички коментари, които са много уместни. Ще се опитам да отговоря много накратко на всичко, което съм си записал. Що се отнася до техническите възможности, важно е да имаме един, една добра сплав и едно <clears throat> добро сътрудничество между техническите експерти и юристите. Защото понякога е ясно, че нещата могат да направят, но в други инстанции нещата се спират. <clears throat> Има различни органи на отбраната, които се противопоставят така че трудно е да се отговори с да или с не. Няма лесен отговор на този въпрос. Трябва да се отгледат всички подробности. Що се отнася до цената? Много неща могат да се е, правят без пари, като например, ако има политическа воля, ако държавите членки решат, че дадени дейности, за дадени дейности се отпуснат дадени средства. И а, ако се прилага метода отдолу нагоре. Някои технически решения са политически непри... неприемливи, така че е, това всъщност повдига цената. Так, така че Не знам дали можем да, да приведем пример с старата немска програма, но мисля, че американската програма може да послужи за а, е, пример. Всичко зависи от а, е, това колко политическа воля има е, и, и дали има съответните съоръжения. Има подобно съоръжение в Германия, което се занимава с унищожението на боеприпаси. Не искам да се връщам към историческите факти. Това Аз е, не, не съм навлезала в подробности, защото всичко това го имаше в доклада, но това си е мой проблем. Но Съгласна съм, че историческите аспекти са много интересни, трябва да се навлезе в подробности. Може много информация да бъде събрана и то не, не само в Балтийско море, в Средиземноморието също, но Балтийско море според мен е много добър пример, но, но мисля, че Средиземно море и Черно море не са били изследвани и не разполагаме с необходимите данни за там well. There were a number of other Имаше и други коментари по повод политическото измерение. Да, могат да се направят политически обещения, обещания и да се поемат ангажименти. Но аз, е, както в доклада си, така и тук избягвам политическото измерение. И след изследванията, които са правени от, за строежа на тръбопровода, част от тези изследвания са правени от много сериозни организации и институти. И те разполагат с необходимите съоръжения и цялата Цялата информация ще бъде раз, раздадена сега. Друг е въпросът какво ще стане с, е, е с техническите средства, с техническите способи, е, пречупени през политическата воля и през, през някои политически интереси. Мисля, че ще спра до тук, но всъщност. И още нещо. Тук накрая се каза, че има не, не, недостатъчна или липса на информация относно местата, където се съхраняват боеприпасите на морското дъно. Всъщност има информация, но има много заинтересовани страни. И мисля, че всичко това би могло да бъде е, да бъде постигнато, особено в Германия. Няма да навлизам в е, е, подробности относно европейската политика и какви трябва да бъдат насоките и какви трябва да бъдат бъдещите действия. Мисля, че това не трябва да го зачерпвам. Сега господин Осборн. Благодаря ви. Както вече казах, голяма част от тази дискусия всъщност се води на политическо равнище и тя има политически измерения. Аз съм експерт, е, техничар, така че ние е, нямаме никакви коментари да правим, но от техническа гледна точка мога да кажа, че Що се отнася до издирването на, на потофени химически оръжия, трябва да посочим лидерската роля на Япония. Те обаче провеждат едни много ограничени операции и от е, последните 4 години не повече от 3000 е, е, единици са били унищожени, като те са се намирали на дълбочина не повече от 3 метра. Унищожението на подобни съоръжения и оръжия е абсолютно възможно съществуват тази технология, техно, технология е, е била а, предоставена на Китай, така че въз, възможно е унищожаването. А, но трудното е откриването. А, много, много труд, труд, трудно е примерно да се из. А, да се, на, да се, намерят, да се намери оръжие, което е било закопано и е, обвито в е, бетон, най-вероятно. Е, за това се изисква много време. Мисля, че е, другите докладчици, някои от изказващите се казаха, че трудно се разбира обхвата на целия проблем. Защото е, намирането, издирването се основава на, наистина на добра информация, а някои страни просто се опитват да скрият е, подобна информация. А, имам още 4 минути на разположение за да мога да дам думата след това и на господин посланника. Само две неща. От техническа гледна точка. В Япония сто е, хиляди и хиляди боеприпаси бяха извадени от леководолази но всъщност това не бяха истински лиководовлади, защото хората не искаха да го извършват, а бяха пратени роботи. И още нещо от а, техническа гледна точка. Е, по какъв, по какъв начин да да, раз, да разделиме взривоопасните от химическите, от класическите. Така че след 2-3 след 2 след години ще разполагаме с съответните съоръжения. Бяха тестирани подобни е, съоръжения за разрязване под водата на боеприпаси. Подобни тестове бяха е, проведени близо до немските брегове. А, Що се отнася до проблемите с риболова, разполагаме с данни за злополуки в Дания. Имаме и разполагаме и с с а, данни, когато примерно са били изплатени суми за компенсация и разни и други слухове за злоупотреба, така че всъщност не не разполагаме с достатъчни данни. Всъщност, как, какво е било наистина а, прибрано от рибарите, за което е било заплатено и когато е спрямо да заплащането, какво е само. Господин а, председател, аз съм единствения, който представлява по-скоро полит, политическата полит, а, политическата страна. От две години Литва насърчава страните членки по конвенцията да, да организират и участват в дискусия за бъдещето на химическите оръжия. Нашата цел не е да е, измениме самата конвенция, а просто да привлечеме вниманието на различните държави членки, на различните организации, на отделни лица в а, обсъждането на този проблем. Ние просто ги насърчаваме да подготвят документи, които да послужат за основа на политическа дискусия, като техни, техническата част ще последва. Благодаря ви много. и Благодаря ви за участието в тази е, работна среща. Вие ви си виждате и на всички ни стана ясно колко важна е тази тема. Сега ще трябва да си направим съответните а, изводи и да заложим приоритети. Това е следващата стъпка, която трябва да направим. Тя от решаващо значение е да определим кои са приоритетите. Приоритета за нефтопровода това е а, един външен елемент. Но а, въпросът за защитата на крайбрежието, на на рибарите, това е една следваща стъпка, която трябва да предприемем. Благодаря ви.